Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Много благодаря на тези, които, които са тук, за да може да започнем нашето заседание. кажем добре дошли на всички колеги, които ще се появят по-късно в хода на нашето заседание. Получили сте дневния ред. Да се смятаме ли, че може да приемем дневния ред? Не виждам забележки. Следователно сме съгласни да, се, да работим по така оповестен дневен ред. Сега да одобрим протоколите от заседанията на 17 януари и 22 януари тази година. Те са на разположение онлайн, както обикновено. Да предлагам, ако няма възражения в хода на днешния ден, да смятаме, че те ще бъдат прияти. Сега, съобщение на председателя. Може би ще трябва да кажа няколко думи за вчера вечер, когато започнахме триалога а, по а, общо приложимите разпоредби. Слешнахме се с комисар Крецо, господин Плом от е, името на съвета. Те председателстваха една голяма делегация от представители на комисията и на съвета. Имахме възможност да представим нашата преговорна позиция. И едната страна, и другата страна, и съвета, и парламента представиха своите позиции. Чухме коментарите на Европейската комисия. И в крайна сметка договорихме графикът за техническите заседания и политическите триалози. Значи това са следващите три седмици до средата на март, когато трябва да бъдат прекратени преговорите, поради това, че докладът трябва да влезе в пленарна сесия. Договорихме три политически триалога. Първият беше вчера, другия на 25 февруари и третият на 6 март. между, друг, между тях ще имаме най-малкото три технически е, заседания, за да установим има ли позиции, които са толкова сходни, че могат да бъдат одобрени по време на политическите триалози. Това са резултатите от първите триалози. Очакваме по време на заседанието на 25-ти съветът да ни обясни каква ще бъде в крайна сметка реакцията на съвета по отношение на преговорите и техните резултати. Тази позиция ще има пряко въздействие върху процедурата и действията, работата на нашата комисия и в плена, пленарната сесия. Това са накратко резултатите от първият трилог по общо приложимите разпоредби. Нямам други съобщения. Минавам съгласно дневния ред. Последващата точка това е доклад за продукти, за които е допустимо освобождаване, пълно или частично освобождаване от данъка от Троадомер, портови налози. Беше прието решение през 2014 година, за да се разшири режима за изключение и намалява, освобождаване намаляване на повечето на отдалечени френски региони до края на 2020. На 13 декември 2018 година, съгласно член 3 от решението на съвета, комисията внесе предложение за модифициране на разпоредбите на това решение. За да, бъда по-ясно, за да бъде по-ясно за какво става дума, ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Това е господин Дефуе. Правилно ли е? Е, произнасям. Ще ви дам думата да обясните малко повече предложението на Европейската комисия. Yes. Um, dog use are in the Значи, данъкът това е де Мер е косвен данък, който се прилага в най-отдалечените френски региони Мартиника, Гваделупа, Френска Гвиана, Реюнион и Майот. С този данък се облагат от декември 2004 година тези стоки. Значи става дума за пълно или частично освобождаване от данъка от Радомер, който е, казахме, портов налог. Той се предлага за продукти, както произведени в съответните региони, така и за нанасени продукти. Значи целта е да се компенсират допълнителните производствени разходи на тези най-отдалечени френски региони – и по този начин да се намали тяхната уязвимост. Действаме по член 349. Значи, решението предвижда средносрочен преглед. за да може да се взема предвид развитието на местната економика и да й се помогне да се преодолеят трудностите на тези най-отдалечени региони. Франция поиска осъвременяване на списъка на продуктите, които подлежат на пълно или частично освобождаване от този данък. Франция се предлага този режим да се прилага и към 50 нови продукти преди изтичането на срока на настоящото решение на съвета. Комисията предложи економически и социален анализ на въпросния данък и неговото въздействие. И този анализ все още е в обед на обсъждане. Става дума за техническо адаптиране на решения. И не се променя нито обхватът, нито съдържанието на решението. А е въпросът е да се осъвремени списъкът на продуктите, които се произвеждат в тези най-отдалечени региони, които подлежат на пълно или частично освобождаване от този данък тази промяна е, е необходима поради това, че някои от местните продукти са обект на конкуренция от е, вносни такива продукти. Те трябва да бъдат защитени. Както господин Московиси посочи, при най-отдалечените райони на Франция трябва да се вземе предвид конкуренцията на вносните стоки, на която са подложени местните производства и да се защитат местните предприятия. Днешната инициатива ще помогне на местната промишленост в области, които имат една от най-високите безработици в Европейския съюз. Особено става дума за младежка безработица която е много висока. И е, Цялостно, е, цялостен преглед на решението беше направен. Съществуващите разпоредби ще, бъдат, е, ще продължат да действат. Е, това ще стане в началото на 2019 година. За тази цел сме възложили външно изследване. за да се установи дали това е все още необходимо. Исках само още да добавя, че предложението бе подкрепено от работната група за най-отдалечените френски региони. Установиха се три е, технически цифри, грешки в е, предложението. И е, те ще бъдат отстранени. Ако имате въпроси, ще бъда готов да им отговоря. Thank you. Благодаря. Сега, а, искам. Трябва да кажа, че на 17 януари нашите координатори решиха да използват опростената процедура, т.е. без изменения. Съгласно член 51 от правилника. И аз съм докладчик и моят доклад предлага да се одобри предложението на комисията без да се правят изменения. Сега ще дам думата на докладчицата в сянка. Първо ще дам, само че господин Понга не е тук, но той е изпратил писмено мнение. А то е следното. Той напълно подкрепя новото предложение на комисията. Второ, предлага приемане на доклада възоснова на член 50 точка 1 от правилника и накрая да се гласува доклада в пленарна зала колкото може по-бързо. Това е позицията на на неговата позиция. Господин Омерже, имате думата, ако искате да добавите нещо. Госпожа председател, благодаря. А, както го, го казахме и на предишното заседание, поддържаме опростената процедура. Искам да напомня, че през юли 2017 година Европейският парламент прие докладът, който аз предложих на неговото внимание – по предложение на комисията реже, а, съгласно член 349, да може Европейската комисия да вземе предвид изискванията, съгласно този член, специфичните характеристики на тези региони. Искам също така да напомня, че нашата комисия през септември 2018 изпрати а, мисия на остров Реюнион и можа на място да установи предизвикателствата и възможностите на производителите в нашия отдалечен район. Новите правила, които комисията предлага, трябва да се каже, че те са в това, което предлага и Франция като страна член, Значи става дума за местни производства, плодове, а, зеленчуци, дървен материал и други, които да а, получат а, пълно или частично освобождаване от данъка. Това ще помогне на економическата дейност, ще помогне на местните производители, които се борят с една все по-засилваща се външна конкуренция, която може направо да заплаши съществуването на тези предприятия, които произвеждат тези стоки в тези най-отдалечени френски региони. Инициативата продължи да получава подкрепа, да се развива тъй като в момента ние изпитваме трудности и трябва да се отбележи, че имаме много висока безработица и особено висока безработица, младежка безработица, една от най-високите младежки безработици а, в а, целия Европейски съюз. А, разбира се, необходими са и редица други мерки. И по този въпрос се водим разговори, както го напомни и комисията миналата година. През през 2019 година ще обсъждаме бъдещето и развитието на този данъчен режим, но за сега искаме да бъдат направени е, освобождаванията, за които стана дума. Благодаря. Много благодаря. Наско. Благодаря, госпожо председател. А, както каза преждеговорившият, искам да напомня ключовата роля на данъка Октроа за да може да се поддържа конкурентоспособността на тези региони. Значи, е, е, унищожително е въздействието на външната конкуренция върху нашите производители. Е, направените днес предложения предлагат широка гама от пълно и частично освобождаване на стоки, които надяваме се ефикасно ще помогнат на местните произведения, а също, предприятия също така и за намаляване на безработицата. Не само аз, но и, и моите колеги не, не възразяваме срещу опростената процедура, която се предлага, за да може колкото може по-бързо в пленарна зала да бъдат прияти тези предложения. Благодаря. Много благодаря. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че мисля, че в тези отдалечени далечени региони заслужават а, е, напълно нашата подкрепа. А, тези региони е, изпитват редица трудности. Е, страда тяхната конкурентоспособност. И ако искаме да подпомогнем производителите, местните производители в тези райони, трябва да прилагаме принципите на късата верига и на зелената економика, за да може да постигнем в крайна сметка и кръгова економика. За тези цел са необходими адекватни решения. Значи не става дума да прилагаме правилата такива каквито са, а да помислим за изключения, защото правилата на Европейския съюз, разбира се, въжат за всички – но не всички страни са в еднакви географски условия, те имат различни специфични черти и ако искаме да гарантираме по-висока конкурентоспособност, необходимо е да вземем съответни решения. Не трябва да се забравя високата младежка безработица. Програма за миграцията економическите условия и други проблеми, които предстоят да бъдат решавани. За да могат хората да останат в собствените си страни, да не емигрират, не може да прилагаме едни и същи условия към всички държави. В Нидерландия условията не са такива, както са в други страни на Европейския съюз. Следователно, съществуват различия в рамките на Европейския съюз и смятам, че нашата комисия трябва да помисли дали принципите и правилата, които прилагаме, са достатъчни, за да осигурим конвергенция и а, равномерно развитие на всички страни и всички региони. Трябва да се вземат специфични решения. Трябва да се приемат и изключения. А, защото ако оставим най-отдалечените райони на, на, на съдбата им и без помощ, те няма да имат възможност да продължат да живеят и работят там. Затова смятам, че сме длъжни да подкрепим инициативата на колегите, да одобрим предлагания доклад. И много важно е да имаме предвид контекстът на това предложение. Нидерландия, източноевропейските страни, южноевропейските страни във всички тях има специфични условия, които могат и трябва да бъдат взимани предвид. Земеделието на тези страни е различно. Преките плащания в тези страни в никакъв случай не са еднакви. В някои страни земеделците нямат такива добри условия, каквито имат в други. И като казвам това, ще кажа, че прилагането безогледно на едни и същи правила навсякъде не е добър принцип. Страните, които са в центъра на Европейския съюз и най-отдалечените периферни райони, не могат да се придържат към едни и същи правила. Към тях се прилагат едни и същи правила. Иначе те няма да може да се развиват по същия начин и да живеят съгласно същите правила. Ако искаме да ограничим миграцията, вътрешната миграция, която вреди на економиката на тези страни, мисля, че е време да поговорим за следващия период от 2020 до 2027. В този е, период трябва да решим проблема за конвергенцията на регионите на Европейския съюз. И през този период от 2021 до 2027 в никакъв случай не трябва да бъдат намалявани средствата, отредени за най-отдалечените райони, включително и чрез съфинансиране, като се вземат адекватни решения. Благодаря. Виждам, че всички изказали се до сега подкрепят докладът на комисията и упростената процедура. Но моят дълг е за последен път да попитам има ли възражения срещу приемането на това решение по, симпли, по упростената процедура. Няма възражение. Смятаме, че доклада е прият и ще бъде внесен на пленарно заседание. Надявам се, че можем да гласуваме по него колкото може по-скоро да поддръжка на тези отдалечени региони в решението на техните проблеми, защото е наша цел е да подкрепяме и производителността и способността на тези региони да се развиват успешно. И така, докладът е одобрен и минаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Съгласно дневния ред, <clears throat> следващата точка е доклад, на който аз съм докладчик, а именно специални неразпределени средства за инициативата за младежка заетост. 2019 година сме и вече на са внесени предложения за изменение на комисията. Става въпрос за средствата, които да бъдат разделени за инициативата Младежка заето след разпределението на бюджета за годината. Сега ще помоля комисията да обясни накратко основните моменти от досието, след което ще дам думата на члена на нашата комисия. Сега давам думата на господин Дел Петро. Заповядайте. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, искам първо да благодаря на парламента и в частност на Комисията по регионално развитие за подкрепата, която давате за това досие. Това е важно за цяла Европа и особено за тези държави членки, в които все още младежката безработица е сериозен проблем. Предложението накратко съдържа два елемента. Единия, както казахте, отразява постигнато съгласие по бюджетните разпределения. след като се разбрахме, това са над 100 милиона евро след измененията в регламента за общо приложимите разпоредби. На второ място въвеждането на разпоредби, които подпомагат въвеждането на нови разпоредби за програмата за цифровия дневен ред. Съгласно нея може да се прехвърлят определени средства от, това, от тази статия към бюджетната статия за социалните програми. Специално всяка държава членка може да подкрепи безработицата сред младежите и борбата с тази безработица. Тоест, може да се отбележи като много важно, че вече раз, разпределените средства по други програми ще могат да се използват като в бюджетно споразумение се залага на това, че може да се ползват с разрешение на парламента също и тези средства, които иначе са по социалните програми. Затова надяваме се в парламента досието да се предвижи бързо и да бъде подкрепено. Благодаря. Да, координаторите решиха да се процедира по простената процедура и включиха тази точка в дневния ред, което наистина е много бързо. Ние разбираме важността на а, досието и колко е важно да се действа максимално скоро. Трябва да ви кажа, че от страна на социалистите и демократите сър, докладчика госпожа Крел също се обяви за простената процедура. Някой е, друг иска ли да коментира от комисията? Господин Буда, заповядайте. Благодаря. Аз искам да отправя няколко препоръки към комисията, що се отнася до младежката заетост. В някои държави членки вече не е достатъчно да се говори за създаване на работни места за младежите. Важно е, е да се създават е, е, работни места, които са добре заплатени. Сред младежите, особено в източна Европа, ние се сблъскваме с масово изтичане на младежи към е, други западни страни в търсене на е, високоплатена работа. Не е важно просто да има работа. Тази работа трябва да осигурява достоен живот. Е, за това е важно държавите членки да предприемат съответни мерки в тази посока, така че младежите вече да не са принудени да ходят на горбет, защото ако не можеш да си платиш найма или да покриеш банковия си кредит или да отидеш на почивка, за какво ти е тази работа? Аз блъскваме се също с една значителна по размери криза, изразяваща се в недостатък на работна ръка. Нещо, което засяга цяла Европа. Трябва нещо да направим, така че да може тези работни места да се вземат навсякъде в Европа, особено в селското стопанство. Положението наистина е драматично. Според мен, това е особено важно като поминък. Gerai, dirba, ačiū pirmininkė. Aš... Благодаря, госпожо председател. Бих искал да навляза по същество в темата. Става дума за работните места за младите хора. Повечето държави членки са в Шенген. Поради тази причина има свободно движение на хора. Но имаме много високи, е, имам е, хора с е, висок ценз, говоря за млади хора, има и такива без квалификации. В някои държави те са повече, в други по-малко. Младите хора се опитват да си намерят работа често в чужбина. Много често се случва това сред младите хора в източните страни, не така развитите страни, където няма достатъчно работни места, особено за по-модерните професии. Установяваме, че това изтичане на мозъци всъщност е съвсем видимо явление. По-индустриализираните страни привличат тези млади хора, които са с висок ценз от а, други държави членки. И мога да дам пример. Например, Балтийските страни или от България или от Румъния са тези млади хора. Тази тенденция като че ли наказва страните, които току-що цитирах, защото най-квалифицираните хора напускат страната, което влушава повече положението в тези страни. Вече сме е, установили какви са проблемите, които са свързани с този тип налог, който по този начин се налага на обществото, защото фирмите е, остават без работна ръка, младите хора напускат страната и тогава се питаме как да се инвестира в тези страни. Трябва да се инвестира в младите хора. Ние от една страна обучаваме, образоваме тези млади хора. Те стават много квалифицирани млади хора. И след това кой се възползва от тях? Индустриализираните страни, за които те заминават трябва по някакъв начин да предвидим някаква компенсация. Сега не знам дали точно компенсация, но нещо подобно. Трябва да се опитаме да намерим система, която да може да вземе предвид този феномен. Защото ако не действаме по тези тенденции, по-малко развитите страни ще продължават да забавят своето развитие и няма да имат квалифицирана работна ръка. Става дума най-вече за държави, които, казах, са в края на Европейския съюз, по външните граници. Знам, че има политика за сближаване, за нея говорим често, но тази политика не успява да преодолее всички празнини, които съществуват. И поради тази причина смятам, че трябва да намерим решения. Other comments? No. Again, it... Няма, но пак ще попитам има ли възражения да приемем този регламент по простената процедура. Не, няма възражения. В такъв случай докладът автоматично е прият и ще е, продължи своя път към пленарната зала. Надявам се решение да се вземе колкото може по-скоро. Благодаря ви много, колеги. Сега продължаваме с следващата точка по дневния ред, а именно а, проекта за делегиран а, акт, който изменя делегиран регламент а, 481 от 2014 за специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество. Сега ще помоля Европейската комисия да ни представи делегирания акт, който е за сега проект, за да може да го обсъдим тук в Комисията по регионално развитие. Сега ще дам думата на госпожа Оланда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност, почитаеми депутати. Искам на бързо да нахвърля някои от елементите по това досие. То, признавам, е малко техническо. Сигурно си спомняте, че комисията имаше определени амбиции по отношение на предложението Омнибус, за да се от, от, да реагира на някои от притесненията, изразени в парламента. Държавите членки също настърняваха за опростяване на процедурите за 2014 година най-сетне на 2 август миналата година а, излезе изменението. Това изменение изисква последствие да се нанесат някои промени в вторичното законодателство. В частност, два делегирани акта, които са в дневния ви ред днес създаването на нов делегиран акт, трети и 6 акта за прилагане. В момента комисията работи по това. Това са, с две думи, промени, които отразяват промените възприяти чрез промените в пакета Omnibus и дават някои пояснения за прилагането на тези нови разпоредби. В частност, този делегиран акт, който касае конкретно допустимостта на разходите в програмите за сътрудничество. Има два основни елемента, които заслужават внимание – и двата елемента са свързани с измененията, въведени в омнибуса по отношение на опциите за упростените разходи. Е, е, от една страна това предполага преструктуриране на съответните разпоредби в регламента за общоположените разпоредби, в частност въвеждането на такива възможности за опростени разходи във всички съответни регламенти. И на второ място, когато плащанията не могат да се е, извършват, извършват поради конкретни елементи. Това са двете неща, които трябва да се променят. Е, в, по отношение на преструктурирането са посочени членовете, в които се променят разпоредите, касаещи опциите за упростените разходи и на второ място повече възможности за това по какъв начин когато има възложена работа на непълен работен ден съгласно опция опростен разход, как това трябва да се отразява в документа за заетост. Може да има определени договорености с социалните партньори или други законови разпоредби, които се отчитат, когато се изчисляват възстановяване на разходи за заплати се отразява, например, месечното нарастване на, на фонд работна заплата, като се разделя средния, на средния, а, следния обем работно време за месеца. По-нататък ще отговоря и на други въпроси, конкретно ако имате такива. Благодаря. Благодаря ви много. Има ли коментари от депутатите от комисията Реджи или въпроси? Всичко изглежда е ясно и така да ви припомня, Европейския парламент има право да възрази по проекта за делегиран акт като а, крайния срок а, е 7 април за приемането на а, резолюция от парламента два месеца. Има ли някои възражения? Не, не виждам възражения, Така разглеждането по делегирания акта приключва с това. Преминаваме към следващия делегиран акт, за който вече споменахте който изменя делегиран а, регламент номер 420. В частност, тук се отчитат измененията в регламента за общо приложимите разпоредби от регламента Омнибус по отношение на прилагането на финансови инструменти за, за държавната помощ, извършването на одити. Заповядайте да изложите основните моменти от предложението. Благодаря, госпожо председател. По тези делегирани по този делегиран акт трябва да имаме предвид, че както и при предходния, той просто транспонира измененията вече приети и влезли в сила. Доста са областите, които този делегиран акт обхваща и за това доста са и самите изменения, макар технически те да следват а, омнибуса в областта на финансовите инструменти. В частност, новата опция за реализацията им относно комбинацията на различните е, фондове а, от а, е, ЕСИФ и от ЕФСИ а, има определени правила съгласно диференцирането на инвеститорите в случай на схеми за споделяне на печалбата и риска. Това е проследено конкретно и след това за равнопоставеността на международните финансови институции съгласно пояснението въведено в основния акт регламента за общите разпоредби. Микрофона се изключи за момент. В този делегиран акт се застъпва също въпроса за проекти, които са доходоносни и подкрепата представлява държавна помощ. Това се пояснява и в делегирания акт, нещо, което вече съществува в регламента за за общите разпоредби, именно това не се отнася към теми, които са обекта на подпомагане от държавата. Също така се казва, че може да се определи нивото на такава помощ. На трето място става въпрос при промените отново за опциите за опростените разходи. Това е свързано отново с промената в условията за въвеждането на тази опция и промените в регламента за общи разпоредби. Съгласно тези изменения трябва да се предвидят разпоредби, позволяващи проследяването при одит посредством одитна следа. Тук се разписват разпоредби, как да се очертава такава одитна следа, когато се прилагат схеми, в които няма излишни а, специфични условия за извършване на а, плащанията. На четвърто място промените се отнася до единиците при извличането на, счето, на а, извадка за целите на одита и по какъв начин трябва да се състави методиката за това. Сега има възможност да се изготвят а, под извадки а, които да отразяват необходимите промени в регламента за общите разпоредби. Това е свързано с а, конкретно изискванията за наборите данни в а, приложение а, трето за финансиране, което не е тясно обвързано с покриване на разходите. Това е. Благодаря. Ще отговоря на въпроси, ако имате такива. Благодаря ви за поясненията. Има ли въпроси и коментари от колегите? От членовете на комисията ни не виждам. Явно всичко е ясно. Благодаря. Отново искам да ви припомня, че парламентът има право да възрази срещу този проект с делегиран акт. Крайния срок за такива възражения под формата на резолюция, която трябва да се приеме в пленарна зала е 12 април. С два месеца може да бъде удължен този срок. Има ли възражение? Няма. Ако няма възражения, приключваме с дебата по темата. Много ви благодаря. Продължаваме нататък по дневния ред. И сега с удоволствие ще изслушваме проучване, възложено тематичен отдел Б, проучване за Комисията по регионално развитие, програма в областта на цифровите технологии и политиката на сближаване – Последните няколко месеца бяхме много заети с законодателната си работа, която е свързана с МФР. Поради тази причина много неща изпаднаха от дневния ред. Например, по тези научни изследвания не сме чули нищо, а те са поръчани от нас. Днес може да чуем нещо по въпроса. Днес имаме и време за едно такова представяне. Много се радвам, че мога да представя на вас и да й кажа добре дошла госпожа Жули Пелегрин, водещ учен в Центъра за промишлени изследвания в Милано, Италия. Това е независима консултантска фирма, която се занимава с научни изследвания в сферата на приложната економика и оценка на проекти за обществени инвестиции, оценка на проекти от инфраструктурен тип и подпомагане на развойни програми и политики. Давам ви думата за представяне. Бих искала да огранича времето ви за изказване до 20 минути. След това ще дам думата на членовете на Комисията по регионално развитие. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Целта на проучването, което представям тази сутрин, е да даде на Европейския парламент анализ на разпределението на кохезионната политика, както и ЕС и СФ за цифровия единен пазар през този програмен период. Трябваше да видим също и какво се е случило в миналото и евентуално да погледнем и напред в бъдеще в следващия период. Нашия подход почива на преглед на документи, оценка на същите, анализ на разходи, които са се наложили през годините, съответни казуси, които се проучват, в зависимост от типологиите проекти, които могат да бъдат финансирани в тази сфера и интервюта на ниво Европейска комисия. Моето представяне е хронологично. Първо ще погледнем в миналото инвестициите тогава. Ще видим какви са били проблемите също през настоящия период. И ще приключа с периода след 20-та година. В самото начало трябва ясно да кажа, че Европейския съюз иска да има една цялостна цифрова стратегия, за да помогне на държавите членки на регионите да се движат в крак с тенденциите в тези технологии. Първите инициативи са през 80-те години на миналия век. След в началото на този имаме една обща цифрова стратегия, която се разрастваше и доведе до приемането на цифровията програма за Европа през 2010 и цифрови единен пазар през 15 година. От самото начало Европейският съюз има един много стабилен подход, който почива върху цялостна визия. Внимание се обръща и на доставките на технологии ИКТ, на инфраструктура, на широколентов бърз достъп, както и използването на тези технологии от гражданите, от дружествата, от администрацията. След това се показва също и загриженост за цифровите умения. Един цялостен подход води до един положителен цикъл, в който предлагането води до по-голямо търсене и така се завърта кръга. Имаме грижа за конкурентоспособността, но не само за нея. Важно е и при общаването. Приносът на ЕСИФ и политиката по сближаване е висок заради бюджетния плик, който се предостави и заради регионалното ниво, което отговаря на точно такъв интеграционен цялостен подход. На базата на всичко това, подкрепата на кохезионната политика към цифровите подходи е нараснала от 1,2 милиарда през 90-те, а в понастоящем е 21,4 милиарда. Става дума за настоящия програмен период. Нека да кажа нещо от методологически характер – много трудно е да се проследят инвестициите от, в цифрови технологии и статично и динамично, тъй като тези инвестиции са хоризонтални, те са интегрирани в други инвестиции. Например, Постоянно се променя номенклатурата в програмния период. Нека да кажа няколко думи какво се случва периода 2000-2006 година. Тогава се инвестира повече в ИКТ инфраструктурата и по-малко в електронната търговия. През 2007 година всъщност, извинете, периода 7-13, приоритетът е електронни услуги и приложения за граждани. Отново инфраструктурата бе важна и в този период. След това електронно управление, цифрови умения – На 70-та страница от доклада може да намерите е, разбивка на тези графики, които показвам. И сега няколко думи. Какви са важните елементи? Инвестициите в инфраструктура и ИКТ са едни от е, водещите е, инвестиции в тази сфера. Има в настоящия програмен период нарастване, но инвестициите в електронно управление, електронни умения и приобщаване са един постоянен дял от общите инвестиции е, на СФЕ от 40%. Сега има и една програма Интелигентни граждани, интелигентни мрежи. Все повече се инвестира и там. И накрая трябва да се отбележи, че подкрепата за МСП и цифровизацията на същите – не е чак такъв приоритет в програмния период. Трябва да кажа няколко думи и за това как са разпределени географски тези инвестиции. Отново по-ясно можете да видите картата на страница 78 от нашето проучване. Виждате, че Централна, Източна и Южна Европа се харчи най-много или поне се заделят най-много средства за цифровизация. Италия и Испания като абсолютни цифри са похарчили най-много в тази сфера. Що се отнася до разходите на глава от населението, централно и източно европейските страни всъщност са на първо място. Нека да цитирам сега и малко данни. В по-малко развитите региони разходите за такъв тип инвестиции са 113 на глава от населението, 113 евро на глава от населението, 49 евро в региони в преход, 37 евро в по-развитите региони. Каква е динамиката в регионите отвъд тези обобщени данни, които ви представих? в каква рамка се случват тези инвестиции в цифровизация. Както знаете, имаше големи промени в регулаторната рамка, което оказва своето въздействие върху инвестициите в цифровизация. Иска се тематична концентрация. Една от тематичните цели е цифрови инвестиции. Това е цел 2. Има две предварителни условия, които са свързани отново с цифровите инвестиции. Регламента за общоприложимите разпоредби най-вероятно ще спомогне за използването на средства и различните инструменти, които са заложени, за да може подхода да отговаря на съответното място. В този контекст, имайки предвид доказателствата от различните казуси и документи, има два основни успех, е, фактора за успех на регионално ниво на тези цифрови стратегии. На първо място стратегическа рамка, върху която да бъдат направени тези инвестиции. Балансиран подход е важен, заедно с този цялостен, за да се съчетаят различните мерки, умения, електронни услуги и така нататък за да тръгнат нещата по този правилен път и да се задействат едно друго. Следващият етап е развитието на партньорства между заинтересованите страни, онези, които предоставят услуги и онези, които използват услуги. Цифрови технологии. Тези партньорства дават възможност да се установят необходимите технологии, дават възможност да се преодолее липса на административни способности или технически умения, които отсъстват в региона. Анализът ни показва, че процеса на създаване на добри партньорства е дълъг и труден. Нещата трябва да тръгват отвътре, а не да бъдат налагани отвън и трябва партньорствата да бъдат отворени към по-нататъчни партньорства извън региона. Нашите казуси показват, че стратегията за интелигентна специализация дава възможност да се отговори на тези две условия за успех. Там може да се приеме стратегически подход и да се насърчават партньорства. Също така е възможно и да се съчетават различни инструменти за финансиране. Нека да кажа още няколко неща, които са част от нашите констатации. Има някои сфери, в които политиката по сближаване може по-добре да насърчи използването на тези технологии и тяхното разпространение. Става дума за климатичните изменения, но и приложения ИКТ за земеделието, например. В момента фонда за развитие на селските райони се е съсредоточил най-вече и само върху инфраструктурата и КТ. На следващо място има различни въпроси, които са свързани с взаимодопълността и синергията между ЕСИФ и други е, инструменти за финансиране. Съвсем накратко ще говоря за взаимодопълването между отделните фондове, тъй като това не е, се отнася само за сферата на ИКТ. Има синергии между ЕСИФ и програмата Хоризонт 2020. Тези синергии не винаги се разбират. Но има обещаващи развития в тази сфера, особено що се отнася до центровете за цифрови новаторства. Нека сега да премина към заключенията. Нашето проучване смята, че системата за съвместно управление и териториалния подход трябва да бъдат подкрепени, тъй като те наистина насърчават един цялостен подход към цифровите инвестиции. Казвайки това, обаче трябва да кажа, че тази политика по сближаването трябва да се съсредоточи там, където е най-добре да бъде съсредоточена. Разработването на стратегии и насърчаване на партньорства на регионално ниво и отвъд нивото на регионите. В същото време смятам, че е важно да се подчертае, че трябва да се постигне баланс между подкрепата за инвестиционните проекти и разработването на политики и изграждане на административен капацитет. Последното не трябва да се развива повече от първото. Държа да кажа, че и стратегиите за интелигентно, интелигентна специализация са изключително важно място, където може да се инвестира, защото точно там може да се раз... разработи този подход, който почива на специфичността на мястото и да се развият различни видове, на... различни видове помощ и партньорство. Казвайки всичко това, трябва да кажа, че сме стигнали до някои препоръки. Ето някои от тях. Необходимо е според нас да се оптимизира управлението и системата за самите инвестиции в цифровизацията. Ще е полезно да има документ, който да залага целите, които да отговарят на цифровата програма и те да се превърнат в оперативни цели. Този документ ще даде възможност за координация между отделните заинтересовани страни, както и разпределяне на отговорностите между тях. Необходимо е да се оптимизира също системата за предварителни условия. Например, стратегии за интелигентна специализация могат да бъдат такова предварително условие и да има интегриране на цифровите инвестиции. Това може да бъде на мястото на настоящото първо предварително условие. Второ такова условие, второто може да бъде запазено. То ще е свързано отново с инфраструктурата ИКТ, което има наистина нужда от такива специални предварителни условия. Също е нужно да се направи всичко възможно, да има повече синергия, синергия между ЕСИФ и Хоризонт 2020 и стратегията за интелигентна специализация е един добър инструмент за това. Нужно е да има по-добро залагане на границите между фонда и фонда за регионално развитие в селската економика или в селското стопанство. Разпространението на цифровите технологии трябва да бъде насърчавано, особено що се отнася до климатичните изменения и селската или економиката по селата. По-рано споменах такъв документ. Нужни са също програми, които да са насочени само към тази цел. Необходимо е също да се познава повече всичко това, върху което почиват политиките за цифровата економика. Политиките за мониторинг трябва да включат повече показатели, свързани с изпълнението, разходите по проекти с цифров компонент, могат да бъдат заделени или отбелязани ясно, така че да може да се проследи след това инвестицията, която е хоризонтална в цифровите технологии. Това е всичко. Благодаря. Thank you. Thank you very much for this very interesting, uh... Благодаря. Сега, колеги, имате думата за въпроси. Господин Олбрихт, имате думата. Имам един технически въпрос. като разглеждаме новите приоритети и Европейският фонд регионално развитие, виждаме, че цифровизацията се обръща главно внимание за нея в транспорта, пътищата, транспорта и прочее. но имате ли някаква представа защо Европейската комисия предлага цифровизацията да се разглежда заедно с транспорта, инфраструктурите, пътищата, а не с ИКТ. Господин Буда. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на експерта за нейното изложение. Искам да подчертая още един път, че е необходимо да развиваме цифровите технологии, особено в селските райони, защото първото условие, което младите изискват, за да се заселят в тези райони, това е достъп до високоскоростен интернет. Без това младежите вече не искат да се заселват в земеделските селски райони. Миналата година бях в Ирландия и установих, че там в градовете не са особено, особено пък в селските райони, нивото на качеството на интернета не е достатъчно високо. И затова искам да попитам, защо не се използват тези фондове, за да се развива широколентов интернет в тези райони. Това е абсолютно необходимо условие. Не разбирам също защо не се оказва достатъчна подкрепа на малките и средни предприятия за развиване на цифровите технологии. Говорим за недостиг на кадри. А цифрови технологии ни предлагат да преодоляваме този проблем. Защо малките и средни предприятия не се възползват от тези възможности на фондовете? За, за радост, за щастие в Румъния качеството на интернет е много високо, но тук говорим за Европа като цяло. Господин Бобович, имате думата. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря на, е, е, на госпожа експерта за интересното представяне на проблема за а, цифровите а, технологии а, и тяхната роля. Все повече средства се отделят за цифровите технологии е, в Европа. Трябва също така да се посочи, че има много голяма разлика в достъпа до високоскоростен интернет в различните части на Европа. Господин Буда с право посочи, че трябва да се види какви са разликите между градските и селските райони в това отношение. В, в градовете до 90% е достъпът до високоскоростен интернет, докато в селските райони то е около 50%. Трябва тази разлика да бъде намалена. Става дума за целия Европейски съюз. Наред с това искам да кажа, че съм внесъл някои изменения във връзка особено с Европейският фонд за регионално развитие, където с 5 до 10% увеличение се предвижда за селските райони. 75% сега се отделят за а, интелигентна а, е, енергетика. Но трябва да кажа, че в случая е необходим цялостен, холистичен подход, за да може да подпомогнем развитието на основната инструктура, инфраструктура на най-важните умения и да увеличим ефективното използване на цифровите технологии в целия Европейски съюз. Проучването показва също така, че съществуват разлики между развитието на селските райони и това, което може да предложи Европейският фонд за техното развитие, за регионално развитие. Когато се говори за интелигентни села, така както споменава, трябва да кажа, че има много възможности да се използват цифровите технологии за тяхното развитие. Необходими са средства за създаване на основната необходима инфраструктура, която е основа за всички останали дейности на онези, които живеят там. Електронно управление и други подобни. Би ли ни казал Европейската комисия какво предвижда в това отношение? А какво е, предвижда и каква, как се съвместяват двата фонда за развитие на регионално и за развитие на селските райони? Благодаря. Очевидно, аз ще говоря пак за най-отдалечените райони и за достъпа до цифрови услуги, нещо, което е абсолютно необходимо за развитието на тези е, райони. Благодаря за е, проучването. На страница 34 виждаме карта, която противоречи на това, което говорим за най-отдалечените френски региони. Е, изглежда, че ние сме като че ли най-напред. Но на, на практика става е, да кажа, че ние изоставаме. И то сериозно изоставаме от останалите европейски региони. Но благодаря още един път е, за тази информация. Ще се запознаем с нея внимателно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за проучването. Благодаря за изложението на експерта. Установяваме, че цифровите технологии имат много голямо въздействие върху кохезията, върху сближаването на регионите на Европа. Във вашето изложение ви се спряхте на някои аспекти. на темата, които ме накараха да се замисля за някои неща. По-задълбочено. От опит знам, че всички страни членки се опитват да решават съществуващите проблеми, но методите им са различни. Например, когато става дума за програмата електронно здравоопазване. Знам, че е много трудно да се създаде идеална система – за подобно електронно здравеопазване. Смятам обаче, че си струва да се обмени информация за най-добрите практики между страните членки в тази област. Особено между тези страни, които вече са натрупали значителен опит и са по-напреднали. И биха искали да помогнат и на други страни членки. Това въжи във всички области, но особено, особено важно е в цифровата област. Нашата, нашият електронен дневен ред – понякога ни дават възможност да ускорим работата, да вземаме по-бързо решение. И именно за това подобен обмен на информация за най-добрите практики би бил много полезен. Вие говорихте също така за управлението на инвестициите. Бих искал малко повече информация по този въпрос. Вероятно, вие сте установили проблеми в тази област и е, имате предложение как да бъде подобрено това управление на инвестициите. А, къде не вървят нещата а, в Европа? Примерно в областта на земеделието много често казваме, че трябва да, направим, да правим повече за селските райони – че е, там са необходими комуникационни е, технологии и цифровизация. Но много пъти се мисли, че хората на място трябва да направят това. Не трябва да забравяме обаче, че ползвателите преди всичко са заети с е, производството на селско-стопански произведения и то на конкурентни цени. Това е тяхната главна цел и следователно промишлеността, която произвежда трактори, ако щете компютри, тя ги предоставя на тези, които ги ползват Установяваме обаче, че съществуват все повече трудности с снабдяването с селско-стопански продукти. Като се има предвид, че доходите на земеделците са около само 50% от тези, които работят в сектора, би било, било по-лесно за промишлеността да помогне, спомогне за решаването на тези проблеми. Да намалим тежестите, които тежат върху плещите на земеделските производители. Не те са онези, които трябва да поръчват, да купуват, най-новите комуникационни, информационни системи. Промишлеността трябва да им предлага нови, новаторски решения в тази област. Необходимо е да съществува хоризонтален подход на европейско равнище в това отношение. Защото ако чакаме производителите на селско-стопански продукти да поискат това, да ни кажат какво им е необходимо, да поръчват а, а, елементи от а, цифрови технологии, да чакат след това те да бъдат произведени, тази подход няма да е в никакъв случай неефективен. Промишлеността трябва да направи необходимото. Има фондове за научни изследвания и иновации и те трябва да бъдат използвани именно за тази цел. Не трябва да забравяме и проблема с доходите. Доходите на земеделските производители. Фондовете, чиято цел е да осигурят жизнеспособността на нашето земеделие, ако част от тях се отделя за цифровизация, а това ще доведе до проблеми в бъдеще. Тъй като не става дума за това, че да изискваме земеделците да инвестират в подобни технологии промишлеността. Има възможност за научни изследвания и трябва да участва в този процес. Има ли въпроси? Имате възможност да отговорите на въпросите или да направите коментари. Благодаря много за въпросите. Защо цифровизацията се свърза и сбърква с транспорта. Не знам, не съм в течение на най-новите инициативи, които тъкат в комисията. Не знам, а аз съм също така изненадана. Е, що се отнася до цифровизацията в селските райони специално, е, виждам, че имаше няколко коментара в тази посока. Струва ми се, че в момента по време на сегашния програмен период положението не е така удовлетворително, що се отнася до цифровизацията в селските райони. Това само до някъде се обяснява с неясното разграничение между Фонда за регионално развитие и Фонда за развитие на селските райони а именно кой точно отговаря за разгръщането на инфраструктурата ИКТ и за интернет. Има някакво объркване по отношение на инвестиционните сфери. Но инвестициите се свеждат, казвате, само почти изцяло в дигитална инфраструктура. ние виждаме, че по този начин един вид се изпуска холистичния подход именно от страна на търсенето, готовността на потребителите, нуждата от потребителски умения. Там също има нужда от помощ и подкрепа. Защо е, е нужно разделението? Да, е, нужно е да се знае кой с какво се занимава. Това не означава обаче, че е, не бива да се подпомагат синергичните връзки. Първо трябва да разделим ясно отговорностите и след това да имаме механизми за съгласуване между различните фондове. Една-две думи може би, преди да приключа с въпросите, свързани с селските райони. Вие казвате, че не, не се очаква селските е, жители, земеделците да инвестират а, в широколенто достъп и друга инфраструктура. Да, но въпросът е да се е, съберат на едно място а, потребителите и доставчиците на цифрови технологии. Тоест, а, трябва да се предоставя на разположение някакво дигитално, дигитално решение, но също така земеделските производители е необходимо да проявят интерес и да го търсят. И оттам също се очертава и сферата, в която е необходимо да се подпомагат инвестициите. Сега едно нещо, което също бе упоменато, а именно за подпомагане на усилията на малките и средни предприятия за цифровизация. Съгласна съм. Едно от основните възможни обяснения е, че цифровизацията на малките и средни предприятия се обхваща от е, други програми, например в плана Юнкер, програмата Косме. Е, това е предположение, но това е, смятам бе едно от странните констатации, една от странните констатации на нашето проучване. Благодаря. Благодаря ви за отговорите, за поясненията. Прекратяваме с тази е, тема до тук. Благодаря за разпространените копия на вашето проучване на отдел Б. Цялото по проучване получихме в двете му части. Благодаря и за вашето изложение. Ако имаме още въпроси и бележки, е, ще се обърнем отново към вас. Благодаря отново. Преминаваме към е, следващата точка по одобряване на решения на координаторите. Получихте в електронните си поща информацията за заседанието на координаторите, проведено в Страсбург. Можем ли да ги приемем? Да. Приети са. По точка разни. Господин Ван Нисорой отсъства, така че няма предложение за точка разни. Да, много ни липсва, като стигнем до тази точка. Искам да ви е, съобща, че следващото ни заседание ще бъде четвъртък, 21 март. Отменяме заседанието на 7 март. 21 март е следващото заседание е, преди обед от 9 до 12.30 в Брюксел. Това е последното съобщение за деня. Благодаря много и приятен ден. Обявявам заседанието за закрито.